Dear colleagues, welcome to this. Уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на комисията. Поред извънредното гласуване в пленарната зала ние трябва да си адаптираме програмата и да започнем това заседание с половин час закъснение. Това означава, че вече сме в недостиг на време и това изисква от нас дисциплина. Да приемем проекта за дневен ред. Точка 13 е заличена, тъй като вносителят е информирала секретарията, че си оттегля петицията. Сега да приемем протокола от 14 юли. Ако няма забележки, протокола ще се счита за прият. Имам няколко предложения. Информираха ме, че няма превод на малтийски тази сутрин. След обяд обаче ще има. Доколкото знам, всички малтийски всички колеги говорят английски много добре, следователно няма да има проблем. Има двама нови колеги в секретарията. Рита, Тя е командирова национален експерт от Унгария, е юрист и е работила в Унгарския парламент и Министерството на външните работи и търговия. Има още една нова колега, Николета Петрея, асистент от Румъния, която се прехвърли от Европейската комисия в секретарията в началото на септември. Поздравления! Добре дошли в секретарията на комисията. Надявам се да работим добре заедно. Пета точка, е, точка разни. Имате ли коментари? Мисля, че някой искаше да повдигне въпрос, но колегата, която искаше да повдигне, като че ли е не вече в залата. Не виждам името, но заповядайте. Благодаря, госпожо. Янош Войчеховски. Заместник член. Казаха ми, че координаторите са взели решение да затворят комисията за Смоленск. Петиция внесена от господин Васерман и госпожа Коленска. Много съжалявам, че това се е случило. За мен ситуацията е трудна. Въпросът е много важен и може би решението трябваше да се вземе на ниво парламентарна комисия. За съжаление, този случай се изтълкува като вътрешен полски въпрос, но всъщност става дума за много важен въпрос. Тук не става дума само за Полша. Холандия наскоро се оказа в подобно положение. Въпросът е дали съответните държави членки могат да разчитат на съдействието на е, Европейския съюз, ако възникне бедствие извън на територията на Съюза. Към момента е, държави, засегните държави членки трябва сами да се справят, без някой да им помага. Тази петиция имаше за цел да провери дали държавата членка може да разчита на Европейския съюз. Това са основните въпроси, включени в петицията помощта за събиране на необходимите данни с оглед на разследването. Става дума за самолета и черната котия. Това са веществени доказателства, без които разследването не може да приключи. Полша беше оставена сама на себе си. Това не е политически въпрос и не бива да се политизира. Сегашните политически власти се обърнаха към руските власти многократно и настояват доказателствата да бъдат изпратени в Полша на празно. Ако Европейския съюз ни беше помогнал, може би ситуацията щеше да е по-различна. Надявам се че тази трагедия няма да се повтори, но не можем да изключим нищо. Следователно, нашите граждани искат да знаят дали могат да разчитат на Европейския съюз. Много съжалявам, че тази петиция не се радва на подобаващо и сериозно внимание. Още нещо. Имам едно много конкретно предложение решението на координаторите би трябвало да се анализира още един път и може би трябва да се свържем с полските власти да ги попитаме дали имат нужда от помощта на парламента или Европейската комисия. Може би ще бъде добре да се установи дали полското правителство има нужда от помощ, за да се съберат веществените доказателства. Председателката. Искам да подчертая, че на заседанието на координаторите е, решението беше взето с мнозинство. Господин Мариас, винаги съм се противопоставил и няколко пъти съм взимал думата в този смисъл. И така, взе беше е, решение с мнозинство. Обявихме петицията за допустима, наясно сме с значимостта на въпроса, засегнат в петицията, имайки предвид обаче никакви обстоятелства, които биха повлияли върху способността на Европейския парламент да предприеме действия са излезли наяве, решихме с мнозинство да затворим петицията. Тя не може да бъде отворена наново в, на ниво парламентарна комисия. Отбелязваме това, което казвате, но координаторите взеха решение и с това искам да приключа. Господин Мария, заповядайте. Обикновено решенията, които взимат координаторите, са при затворени врата. И няма протоколи или лица, които да следят за резултатите. И информирахме комисията, че това е въпрос, който засяга Европейския съюз и е част от правомощията на Комисията по петициите, тъй като засяга въпроси свързани с безопасността на полетите. Второ, това е и въпрос на международни отношения между държавата членка, Европейски съюз, между Европейски съюз и трети граждани – Петицията засяга и гражданите на Европейския съюз и техните права. По поляците са граждани на Европа, имат, на Европейския съюз имат своите права. Ние поискахме две неща. Е, петицията да бъде обявена за допустима, тъй като предишното решение беше погрешно. Въпросът е изключително сериозен за Польша, особено в настоящия момент – ето защо ние направихме тези коментари. В началото аз казах, поради специфичните обстоятелства днес, поради не очаквания вод днес, не можем да посветим повече време на тази тема. Темата бе, въпросът беше решен на заседанието на координаторите. Вие още ли един, още един път ли искате думата по същия въпрос? 30 секунди, ако обичате. Ще го направя. Само искам да изразя съмнението си относно смисъла на участието ми в тази комисия на заседанието на координаторите бях помолен да напусна и не можах да участвам в разисквания, които имат значение за Полша. Фактът, че комисията е взела погрешно решение, не означава, че всяко последващо решение трябва да е грешно. Много е жалко, че комисията не иска да обсъди толкова важен въпрос и това подкопава е, репутацията на тази комисия. Благодаря. Сега трябва да гласуваме вече. Надявам се, че сте сложили картите за гласуване в машината. Всъщност става дума за резолюция относно законодателството, относно и под ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания, възоснова на получена в нашата комисия петиция. Измерение 1. За. Против. Въздържали се. Проверка. всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Четвърто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 7 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Но моля ви, вдигайте ръка. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Подхвърля се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка ли искате? Добре, проверяваме 11 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 изменения за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Компромисно изменение 1. За. Против. Додържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Край на гласуването.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 Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 18 в 3 части. Първа част за против въздържали се, отхвърля се. Втора част за против въздържали се, отхвърля се. Трета част за против въздържали се, отхвърля се. 19-то изменение в две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Да проверим. Първа част на изменение 19. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство. Приема се. 20 изменения за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Две. за. Против. Въздържали се, приема се. 23 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка. 23-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Хубаво, че проверихме. 24-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За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 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. За. Против въздържали се, отхвърля се. 43. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 44. За. Против, въздържали се, приема се. 45 и пет за. Против, Въздържали се. Приема се. 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. За. Искате да проверим да 46 измерение. Добре, проверяваме. Гласувайте.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 в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим втората част. Моля, гласувайте. Гласувайте. Отхвърля се. Измерение 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57. Проверяваме 56. Гласувайте. Отхвърля се. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Гласувайте.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 против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. отхвърли се. 69 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. 70 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А, приема се, извинявайте. Седемдесет и едно. Против. Въздържали се, приема се. Искате да проверим? Проверяваме. Край. Приема се. Измерение 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за против, въздържали се, отхвърля се 75 за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване, електронно гласуване, гласувайте. The vote is open. The vote is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 и така, резултатът ще бъде изпратен на председателския съвет и не знаем дали ще бъде одобрено за пленарна зала, но така или иначе ние гласувахме. So, we, let's move on to item 8, which is the... Преминаваме към точка 8, а именно това е годишният доклад за дейността на комисията. Лидия Герингер де Оденбергер е доклада. Ако обичате, бъдете кратки. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа само няколко думи за проекто доклада. Това ще е доклад за дейността на Комисията по петиции през 2014 година. Колеги, моля или седнете, или напуснете залата, за да може колежката да представи доклада си. Лидия, имате думата. И е, така, е, имаме много интересни, интересна статистика за работата на комисията през 2014 година. Имаше намаление с 6% в, е, за номера на петиции по отношение на миналата година, 2013 година. Тълкуваме промяната последния начин. За първи път има намаление на броя на петиции. Това означава, че ние а, по точно определяме обхвата на петициите, темата на петициите. Освен това, а, все повече хора знаят, че могат да се обърнат към нас. начина на процедиране се е подобрил. За по-кратък срок се обработват петициите. Това е много добре. По принцип, Една петиция се приключва за една година, в рамките на една година. Това е нещо много добре. добро. Е, преди една процедура е траяла до, от 3 до 5 години. А сега процедурите понякога са дълги, но много, много рядко. Всички разбираме, че Петициите са много важен инструмент за подобряване на законодателството на Съюза и обръщайки внимание на законодателите, къде има проблеми в законодателството. Освен, така, освен това, така отговаряме на очакванията на гражданите. Трябва да се каже, че има <clears throat> нов портал, той действа от 2014 година, от ноември. Това е нова онлайн платформа и тя работи много добре. Аз съм анализирала тази платформа в доклада. Достъпът е лесен, много е лесно да се вижда и как напредват петициите, лесно е да се комуникира между авторите на петициите. Те могат да установят контакт един с друг. Освен това, работих и <clears throat> много добре с омбудсмана. Предишният ти мандат беше много кратък, защото тя замести в края на мандата предишния мандатоносител, а сега е, има собствен мандат. Подчертавам факта, че работим всъщност с национални, регионални и местни власти. Петициите, с които, раб... които обработваме, са всъщност гласът на гражданите. Те се обръщат директно към парламента, защото другите нива не са успели да чуят техните молби. Ние като парламент се свързваме с съответните нива и заостряме вниманието им върху проблемите. Проблемите са често от комуникационно равнище. Искам да кажа, че изслушванията са много важни, ние често работим за организирането на изслушванията с други ком комисии. И това е много полезен инструмент, изслушванията за решаване на проблеми. Те допринасят за по-доброто прилагане на законодателството, особено в рамките на програмата СОВИТ. Гражданите знаят за тази програма, ситуацията много се е подобрила и трябва да следим развитието по принцип на ситуацията. Трябва да подобряваме комуникацията с гражданите. Нямаше мисии през миналата година, тъй като това беше специална година, годината на избори и първата половин година ние много работихме по приключването на петициите, по които работехме предишния мандат, а пък следващата половин година е, бяхме заети с учредителската работа на комисията. Аз от 12 години работя в тази комисия и мога да кажа, че нещата са се променили в комисията за добро. Искам да споделя някои от моите наблюдения. И ще направя сравнение <clears throat> с доклада от 2014 година. Има намаление на броя на подадените петиции, и петициите, които са били обявени за допустими. 40% са били петициите, са били обявените петиции за допустими през 2014 година, а броят на тези петиции за 2013 година е 30% успяхме да приключим много бързо, предсрочно някои петиции. Испания е подала най-много брой петиции. След това от Германия има много петиции, Италия, Румъния и Обединеното кралство. Това е класацията на страните подали най-много петиции. Най- малко петиции са подадени от Люксембург и Естония. Какви са темите на заявителите? Околна среда, правосъдие, това си остават най-важните теми, но има и петиции в отношение на вътрешния пазар, увеличили са се петициите и за секторите здравеопазване и транспорт. Има и други промени от езиково естество. Доминиращите езици са английски, немски, испански и италиански. Освен това, получаваме и много петиции на други езици. 72% от петициите се подават на първите четири доминантни езика. Има промени и по отношение на методологията. Преди повечето петиции бяха изпращани на хартия, в момента те се изпращат онлайн което много улеснява процедурата. Надявам се да прочетете целият доклад. Според мен той е много интересен. С удоволствие и интерес очаквам вашите изменения. Благодаря, Лидия. Само да кажа нещо за графика. На 15 октомври, имат до 15 октомври, Имате срок за подаване на изменения, след което ще има дебат. 20 октомври е крайния срок на измененията. На 30 декември ще имаме крайното обсъждане. Благодаря. А сега продължаваме с девета точка. 2158 of 2014 by Andrei петиция 2158 от Андрей Долинешко и Виктор Негреско относно дискриминацията на румънци в други държави членки. Колегата Виктор Надреско ще внесе тази петиция. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател първо бих искал да ви благодаря и да благодаря на секретарията, който ни така даде съвети как да внесем тази комисия. За първ път съм тук и наистина разбирам, че тази комисия наистина се вслушва в гласа на гражданите и наистина това е един признак за демократично функциониране. Петицията беше изпратена на Комисията по петициите по силата на член 227. И тази петиция се внася от мен и господин Долинеско на основата на петиция, подписана от многобройни румънски граждани относно дискриминациите и ксенофобията, която се проявява спрямо румънски граждани в много държави членки. И като тази дискриминация и ксенофобия се толерира бихме искали да привлечем вниманието ви върху факта, че ромразата и расизма и липсата на реакция спрямо тези явления води до много пагубни последици. Нека не забравяме, че Европейския съюз се основава на равноправие между всички граждани, както и прилагането на разпоредбите на хартата на Европейския съюз. По същия начин се зачитат и е, правата на всички е, младсинства в Европейския съюз. Това, както казах, са основните ценности на Европейския съюз, които обаче последно време се потъпват все повече и повече. Е, дискриминацията спрямо румънските граждани не е само румънски проблем, това се превръща в европейски проблем в моменти на криза и е, на рецесия. Най-лесното е да отхвърляш и обвиняваш другите. В е, е, Обединението кралство румънска лекарка е била нападната от пациента си, който смятал, че румънка не може да бъде добър е, лекар. В Италия румънците не, мог, не могат да, да е, получат е, грижи, свързани с а, присаждане на сърце, просто поради националността. На румънски деца се отказва достъп а, до а, детски градини. В а, Тулуза румънски граждани са били възпрепятствани да влезат в а, магазини. Под, подобни а, проявления и подобни постъпки е имало и в Германия, и в много други страни. Е, много от тези случки са се случили преди година-две, но вместо да намаляват, проявленията се увеличават. Е, случилото се на тези европейски граждани не е а, така абсолютно разпространено явление във всички европейски страни, става дума за отделни случаи, но ние трябва да реагираме на отделните случаи, защото в крайна сметка ние всички сме равноправни граждани на е, Европейския съюз. По тази под петиция са се подписали над 20 000 е, граждани. Много от тях са от града Каунци, където живеят румънци, чието семейства работят в чужбина. Аз имам и лично, личен опит за дискриминационно поведение спрямо румънците. Разбирам, че понякога румънците а, сами а, допринасят за това, но също времено нека не забравяме, че много от нашите граждани са лекари, е, ар, артисти, преподаватели, които плащат своите данъци, които допринасят за обществото. Затова искам да кажа, че Румъния заслужава повече, Европа заслужава повече. Румънските граждани трябва да бъдат третирани равноправно с другите европейски граждани. Е, трябва да има институционни механизми за борба срещу ксенофобията и дискриминацията, но не във всички страни има такива, в някои държави дори няма законодателство, е, което да санкционира подобни проявления. Това наистина е много ем, тревожно, тъй като институционната дискриминация е първата стъпка към е, по-нататъчната е, дискриминация, защото ако продължиме така, тази, е, утре тази дискриминация може да бъде облечена в закон и това ще бъде още едно пропукване в цялостната европейска структура. Така че аз приканвам Европейският съюз да заклейми всякаква форма на дискриминация срещу, срещу а, румънските граждани. Европейският парламент трябва да поиска от Европейската комисия да направи разследване и на, диск, на случаите на дискриминация спрямо румънски граждани и други граждани. Същевременно е, трябва да се вземат мерки срещу държавите членки, които насърчават е, дискриминация спрямо граждани от други държави членки на Европейския съюз. В е, случая става дума за румънски граждани. Благодаря ви. Благодаря. А сега от името на нашата комисия бих искала да израза е, нашето съжаление дълбоко. Наистина подобно нещо не трябва да се случва с европейски граждани. Просто не би трябвало дори да се стига до обсъждане на подобни проявления в Европейският е, съюз и в Европейския парламент. Комисията е, ще подкрепи всеки, който е жертва на подобна дискриминация. Сега, комисията каза, че за момента не може да излезе с пълноценен отговор, така ще помолиме комисията да предостави писмен в писмен вид отговор в най-кратки срокове. А сега давам думата на Михай Мохона и очакваме вашия писмен отговор в най-скоро време. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да кажа, да повторя казаното от председателят Юнкер, че дискриминацията няма свое място в Европейския съюз. Е, дискриминацията на основа на гражданство и забраната на дискриминация на основа на гражданство е в основополагащите документи на Европейския съюз, включително хартата за основните права. Забраната на дискриминацията е, е също така е в основата на едно от основните права на европейските граждани правото на придвижване в Европейския съюз. Повече от 4 милиона европейски граждани живеят в друга държава членка и би трябвало да споделят правата на гражданите на тази държава членка. Е, съгласно а, е, а, е, преброяване, извършено през 2010 година, броя на румънците, живещи извън Румъния в друга държава членка на Европейския съюз, е най-голям пропорционално на населението на Румъния. Над 2 милиона и 300 хиляди души. европейските граждани са защитени от дискриминационни проявления. Хартата им гарантира правото да търсят работа, да се заселят, да предоставят услуги в друга държава членка на Европейския съюз. Съгласно член 31 еднакви прав, трудови права и задължения трябва да се предоставят на различните националности и граждани на различни държави членки. Тези, които се сблъскват а, с а, дискриминация, могат а, да разполагат с а, различни инструменти и да се позват на тези инструменти, за да защитат своите а, права. европейските граждани могат да се обърнат към различни органи, като Europe Consult, който може да предостави съвети на гражданите, чието права са потъпкани. Комисията като пазителка на договорите бди за приемането на мерки и на съответствието на тези мерки с европейското законодателство. Също така разследваме а, отделните случаи в държавите членки и включително разполагаме с инструменти за предприемане на процедури по а, нарушенията държавите членки и комисията споделят отговорността и това да ни условия, да, това да, да, да осигурят еднакви условия за а, гражданите на държавните, на различните държави членки. Държавите членки могат да се уповават и на помощта на комисията в тази ние приветстваме подкрепата на Европейският парламент при осъществяването на тези а, дейности и тъй като получихме тази петиция в края на юли. В момента правиме проучване по отделните е, твърдения и бихме а, е, приканили а, е, авторите на петицията да ни предоставят допълнителна информация, за да можем да е, направиме анализ на отделните случаи. Е, тук има споменати 11 отделни случая. Бихме искали да разпомагаме с повече информация. Благодаря ви. Това е един от най-интересните дебати, които бихме могли да проведем тук, тъй като става дума за основните човешки права. Така че бих искал сега да дам думата на колегите по темата. Госпожа Къртън долу. Благодаря на Виктор и на авторите на петицията. Мога само да кажа, че съм абсолютно съгласна с казаното от Виктор, защото наистина в Европа е, е, заплашена от, е, е, от ксенофобия, от разгръщане на подобни настроения така че... Знаете, мисля, че наистина политиците трябва да да, из, да избягват използването на популистски и на така на, на, на, на, лес, на, на лесни изрази, за да се харесат на, на своите избиратели. Економическата криза на, наистина обикновенно създава трудни условия и дава възможност на тъмните сили да избоят, но що се отнася до казаното за Обединеното кралство, бих искала да спомена следното. Аз не говоря от името на правителството на Обединеното кралство и промените, които станаха през последните 6 години ние като лейбаристи наистина оценяваме е, приноса на, между, на, на чуждите студенти в е, е, Обединеното кралство, тяхния принос към економиката. Ние наистина оценяваме и приноса на на, на, чужди, на, чуж, на чуждите граждани към нашата економика. Това, което се се направи за румънските и българските студенти, сега се разширява към всичките други студенти. Става дума за заема, който, който беше, се предоставяше на студентите за учени в Обединеното кралство и аз мисля, че а, трябва, този дебат трябва да бъде повдигнат тук в Европейския съюз защото с премахването на този заем на практика се ограничава правото на студенти от други държави членки да дойдат в Обединеното кралство и да учат в Обединеното кралство. Колкото до квартирите в Обединеното кралство сме изправени пред една огромна криза, като тази криза за засяга предимно студентите и 50% от студентите в Обединеното кралство имат проблеми с плащане на найема си, като това въжи както за чужестранните студенти, така и за британските граждани. Имаме също така проблеми, свързани с възнаграждението, с временните и несигурни работни места, както и експлуатирането на най-уязвимите. Проблема също така свързан с хората, които живеят под прага на бедността. Има все повече и повече хора, които работят и същевременно живеят в край на бедност, така че са необходими спешни действия от макроекономически и микроекономически мерки, за да може наистина хората да живеят от труда си, независимо дали става дума за британски граждани или мигранти. Наистина съм съжалявам много за тези проявления на дискриминация. Трябва засегнатите лица да се обърнат към сам съда и доколкото можем ние ще помогнем за това. В момента сме в много трудно положение. Е, трябва да напуснем залата в 12.45. Господин Мартин, ще ви дам думата за една минута, след това на остака за една минута, защото наистина трябва да напуснем залата след 3 е, минути, така че ако можете само 30 секунди да се изказвате с 20 секунди. Аз съм абсолютно съгласен и ви подкрепям. Благодаря на Виктор и авторите на петицията, че подчерт наблегнаха на този проблем. Европа е континента на правата на човека. Но дори тук в тази сграда чуваме депутати, които произнасят ксенофобски, дискриминационни слова. Просто ние трябва да ги разобличаваме и да кажем, че е, това е престъпление. Всички са съгласни с вас, казва председателката. А сега давам думата на Пал. Сме могли да робити. и ето вас. Какво можем да направиме? Първо, да, добре, трябва да изчакаме писменото становище на Европейската комисия. Автора на петицията спомена, че става дума за дискриминация, а, а пред комисията, представителя на комисията каза, че е, комисията разполага с необходимите инструменти за е, превенция на дискриминацията. Какви са тези инструменти? Е, но трябва да, може би наистина да, да обсъдиме въпроса дали съществуващото европейско законодателство може наистина да се пребори с дискриминация. Исках само да кажа, че поддържам петицията, представена от колегата. Искам да напомня, че на последната пленарна сесия гласувахме доклад за основните права. Той имаше много добър механизъм. Той много добър резултат. Представен е механизъм за следене на ситуацията с правата на човека в Европейския съюз. Аз мятам, че това е пътят, по който трябва да вървим, за да се спазват и контролират всички основни права и при това по хармонизиран начин. Искам да дам обратно думата на комисията, но първо Искате пак? Искате да се кажете, Но не повече от 20 секунди. Наистина става дума за фундаментални права и е, мобилността в е, Европейския съюз. Колкото до заемите за студенти, кол, колкото до е, наемите, е, британските работодатели задължават румънските работещи да, жив, да, да живеят в а, жилища, които са на прекалено високо цене. Наистина трябва да става дума за основни права и трябва да се бориме срещу това и благодаря на, италианските, е, на италианската колега. Сега Либе и ние поискахме да се направи едно изследване, което се нарича а, човешките, гражданските права и а, правото на движение в Европейския съюз, начина по който се прилагат мерките. Така че тази петиция остава отворена. и ще потърсиме допълнителни обяснения и начини за а, преборване с това явление.